изразя тук съвсем честно. Благодаря ви. Господин Поспишил също желая да вземе думата. Моля, господин Поспишил, имате думата. Благодаря, господин председател. Много силно подкрепям това предложение, защото смятам, че трябва да се осъзнават по-добре европейските ценности. От опита си от Чешката република знам, че е много важно младите хора да бъдат образовани за това какво представлява Европейския съюз, защото те нямат представа и стават жертви на различни кампании на дезинформация. Те не разбират Европейския съюз като свободен съюз на държави, които подкрепят демокрацията, човешките права. Е изключително важно. Аз много пътувам и понякога наистина съм на задържен от невежеството на млади хора относно това какво представлява Европейския съюз. Мисля, че фондовете е много полезна. Председателя много благодаря. С това приключваме с спонтанните изказвания. И сега искам да дам думата на комисар Юрова. Благодаря, господин председател. Колеги, този дебат показва колко са важни за вас ценностите на Европейския съюз и програмата за права и ценности, предложена от комисията. Много беше интересно да ви слушам. Интересно е как интерпретираме по различен начин думата равенство. Ще ви призная нещо. Все пак като комисар, който се занимава с тази тема. А в комисията ние трябва да насърчаваме равенството. Същевременно аз половин живот съм живяла в режим, който се противопоставя на подобни усилия. Режим, който насърчава по-скоро еднаквостта. Бяхме в е, общество, където просто не виждахме хора с увреждания хора в инвалидни колички. Не си спомням да съм виждала, например, душевно болни хора, защото те просто бяха скрити. Криеха ги, така че да не ги виждаме. Защото те не бяха идеални а, индивиди, които са част от социализма. Затова, когато говорим за равенство, аз и хората там, откъдето идвам, имаме предвид принципа на равенство по отношение на права и задължения. Ние имаме задължение и да браним по-уязвимите и да се борим срещу дискриминацията. Също времено обаче има и нещо друго, което е много важно, а именно да насърчаваме многообразието, плурализма, диалога активното гражданство. Какво имам предвид, когато казвам диалог? Знаете, че съм работил много и по а, равенството на половете. Много се борих за ратифицирането на Истанбулската конвенция. От страна на а, религиозните власти обаче има огромна съпротива. Аз ги поканих да проведем диалог. За мен това е изключително важно да изслушваме своите позиции. Никой тук за мен не би искал да се използват тези средства срещу хора с различни позиции. Естествено, свободата на словото си има някакви граници. И вие ще кажете, а, караме определени хора да мълчат, затваряме им устите. За мен това е нормално, когато се промотира, примерно, насилието. Това много често се случва в социалните медии. именно за това имаме цифрови кампании, чиято цел е да се изтрива съдържание, което носи потенциал да провокира а, насилие в истинския живот. Никога няма да защитя правото на а, свободно слово на подобни хора, които потикват другите към убийство. Това е изключително а, опасно. Именно за това имаме нужда от диалог в гражданското общество, за да могат хората сами да дефинират какво е позволено и какво трябва да бъде изтрито. Не бива само политиците да вземат тези решения. Гражданското общество е много важно в това отношение. За това вярвам в тази програма. Тя за мен ще бъде а, изключително а, ефективна и ще а, финансира проекти, които ще доведат до повече а, разбиране, толерантност, диалог в гражданското общество. Ще трябва, разбира се, да потърсим и други начини, благодарение на които обществата да процъфтяват, да се развиват, да продължават диалога си. Споменах информационните технологии. Интернет е безкрайно и а, изключително полезно пособие за насърчаване на демокрациите. Аз винаги ще бъда в, в, а, за технологиите като инструмент. Но много добре знаете, че това е също така инструмент, който се, с който се заупотребява. Там се а, подхранва омразата, там се извършват нападения над определени индивиди. В края на януари, например, ще получа доклад, който ще ми предостави данни в това отношение. Част от него ще бъдат обектите, най-честите обекти на онлайн омразата. Обикновено в този списък винаги влизат малцинства, а, религиозни хора, които а, са от различни религии, но открито а, признават религията си, а, хора с различна сексуална ориентация, определени журналисти, определени политици. В списъка ще има и а, съдии, които са изключително а, голям на, на прицел в определени страни. Именно за това всеки ден трябва да се сещаме за имената на а, Джон Кокс, на господин Адамовичи, на Кръга Галиция и на всички, които са станали реални жертви на тази омраза. Опасявам се, че ако не спрем тази омраза, тя ще продължава да вирее и ще стигне все по-далеч и по-далеч. Какво можем да направим в тази ситуация? Стана дума за финансирането. Обедена съм, че ако насърчаваме а, идеята за цифровия данък, то част от него би могла да се използва за образование, не за пропаганда, а за образование, за информиране, за а, разпространяване на знания в областта на историята, така че поколенията, бъдещите поколения да бъдат по-критично мислещи, да могат да обработват информация, да анализират. Обедена съм, че един път трябва да насърчаваме технологиите и втори път да се възползваме от предимствата, които те ни а, предлагат. Част от а, тези ползи би бил цифровия данък, който да се използва за а, образованието, което вече споменах. За мен това е пътя напред. Благодаря ви много. Благодаря, много благодаря. А сега Думата взима а, докладчицата госпожа Валеро. Like to... Uh, благодаря ви. Бих искала да благодаря на всички, които взеха участие в тази дискусия и е, посочиха, че програмата е много важна. Благодаря и на комисията за доброто сътрудничество по време на работата по досието. Получихме е, техническа помощ е, по редица въпроси, които бяхме поставили госпожа комисарят е, е, заяви, е, да, вие се нуждаете от повече средства или искате повече финансови ресурси, но в крайна сметка и с по-малко средства ще можем да направим не малко. При всички положения финансовото обезпечаване е много важно, защото ние имаме вече опит с настоящите програми и виждаме какво може да се направи с наличните средства желаем повече средства, защото имаме предвид нови програми, които са свързани с е, член 2. Опитваме се е, естествено да направим колкото е възможно повече в рамките на е, финансираните програми, но има и нови елементи и те ще ни позволят да отправим един силен сигнал към обществото, а също времено отправяме едно ясно послание към комисията и съвета за това, че са необходими повече средства за повече програми. Да, добре, казва се, че в крайна сметка финансовите източници могат да бъдат различни, да кажем да се вземат повече средства от социалния фонд или от някакъв друг друг е, източник, но е, естествено това представлява определена трудност е, когато става дума за Европейския фонд за отбрана, веднага се решават проблемите. 13 милиарда евро са това, нали? А когато става дума за права, за ценности, за култура, трябва да си дадем сметка, че отново става дума за сигурността на Европа, за сигурността на нашите общества. И затова продължаваме да настояваме за малко повече средства, с които да покрием потребностите и по настоящите, съществуващите вече програми и по новите програми. И аз много се надявам, че е, в крайна сметка ще постигнем съгласие е, по отношение на някои е, организации. Никога няма проблеми при отпускането на средства, но, както казах, и в нашата сфера са необходими средства, така че трябва да се има предвид това. Благодаря. Е, е, докладчикът винаги е, се ползва с предимство и Госпожо редактор, това не беше любезно да прекъсвате оратора. Благодаря. Е, приключихме дискусията. Гласуването е утре. А сега има едни, измене, едни съобщения. Господин Кук, господин Май Кук напуска а, групата на свободата и пряката демокрация и влиза сред необвързаните от 7 януари председателя е получил различни предложения за номинации в комисии и делегации. Те ще бъдат включени в протокола на заседанието и ако няма коментари, тези промени ще се смятат за приети. И сега преминаваме към доклада на колегата Ребека Хармс за програма за подпомагане на извеждането от експлуатация на ядрената централа Игналина в Литва. Госпожа Ребека Хармс има думата за 5 минути. Благодаря, господин председател. Позволете ми да поздравя и госпожа комисария, и всички колеги, които присъстват в залата. На първо място докладчиците в Сянка. Темата е много интересна, надявам се, за всички. Гражданите на Литва и най-вече гражданите на Вишегинас очакват с интерес нашата дискусия. Защото а, именно около Вишагина се намира а, АЕЦ Игналина. И през последните години ми стана съвсем ясно колко сложно е решението за извеждане от експлоатация на тази а, атомна а, а, централа и за постигане на съгласие в рамките на Европейския съюз такова решение е, има. Е, предложението е много разумно. Е, става дума за реактори с возно отхлаждане от времето на Съветския съюз, тип РБМК 1500. Този вид реактор всъщност е наложен на Литва. Пресрочното извеждане от експлоатация под натиска на Брюксел се свързва и с задължението от страна на Европейския съюз да се поемат ангажименти, е, най-вече финансови ангажименти по отношение на е, извеждането от експлоатацията, защото е, Литва действително би била затруднена да го направи със собствени сили. Литва е много малка страна. В крайна сметка това не е станало по вина на Литва, тъй като Съветския съюз е наложил изграждането на централата именно от този тип и с тази конструкция. Европейския парламент е, е, в резултат на консултациите, мога да го кажа, е, се съгласи с мен да предвидим повече средства от това, което се предлага, а именно 780 милиона предлагаме ние. И така, всъщност, през 26-27 година започва демонтирането на Бог 1 и Бог 2 важно от гледна точка на днешното решение, което обсъждаме и то всъщност ще бъде гласувано утре, е съотношението и разпределяне на финанс на финансовия ангажимент между Литва и Европейския съюз. Управлението на демонтирането в Игналина върви според мен много добре. Аз вече на няколко пъти съм посещавала АЕЦ Игналина, но същевременно времено трябва да кажа, че е, по един много прозрачен начин и по много отговорен начин трябва да се е, е, изразходват средствата и моите наблюдения показват, че това действително е така. Литва се е съгласила с е, изваждане от експлоатация на е, АЕЦ Игналина е, и изобщо с решение да се откаже от ядрената енергия. И трябва да си даваме сметка, че в крайна сметка това означава и конкретен ангажимент а именно отказ от изграждане на атомна електроцентрала близо до границата с Беларус. И това именно е, островец. И това именно е, резултат от стрес теста, който бе проведен от Европейския съюз. Оказва се, че начинанието е много рисково, че са необходими допълнителни оборудвания и инсталации, тъй като теренът е застрашен от земетресение и е, както казах, много рисково цялото това начинание. И така, аз пледирам затова да а, а, заложим на а, сигурността, на безопасността и а, да имаме предвид това, че Литва а, е дала превес на безопасността и се отказва от някои финансови приоритети а, и от използването на ядрена енергия. Комисарят Тирова има думата. Благодаря. Благодаря на а, госпожа Хармс за встъпителните думи, както и на комисията ИТРЕ, която на 21 ноември прие доклада. Комисията е благодарна за свършената работа и приветства гласуването по другия доклад, което се проведе днес. Няколко важни а, думи. Безопасността на европейските граждани е от изключително голямо значение за нас. Приноса на Европейския парламент демонстрира, че а, вие също се стараете много. Прилагането на най-високите стандарти по отношение на безопасността, както и програмата за извеждане от експлоатация, целят да не се прехвърля тежест върху следващите а, поколения. Програмата за извеждане на а, експлоатация на Игналина цели да предотврати рисковете за широката общественост. И а, идеята е постепенно блоковете да се а, изведат в, от експлоатация. Има голям а, напредък по отношение на радиоактивните отпадъци. Това нямаше как да се случи без финансовата подкрепа на Европейския съюз, която а, стартира през 2021 година и при а, началото на преговорите за присъединяване с Литва. Европейския съюз настоя Литва да затвори своята единствена АЕЦ по модела на Чернобил, като се ангажира да отдели средства за тази цел като жест на солидарност. Комисията силно вярва в този принцип. В края на 2020 година почти 1,9 милиарда ще бъдат осигурени на Литва за извеждане от експлоатация. Ще има помощ и за в бъдеще. На базата на плана за извеждане от експлоатацията са започнати а, демонтиране на два реактора. По-важното е, че това се случва в съответствие с препоръката на Сметната палата, която определи максимално ниво на съфинансиране от страна на Европейския съюз. Това гарантира, че бенефициентът ще бъде също така отдаден на проекта. Този проект е а, първи по рода си а, от особено голям мащаб и изисква намесата на експерти. Това също така отразява и а, голямата степен на съфинансиране. Благодарение на тази а, програма ще бъде натрупано ноу-хау, което ще се използва за други проекти в Европейския съюз и което като цяло ще доведе до по-голяма безопасност. Споделянето, обмяната на знанията – е една от големите ценности, които Европейския съюз носи на своите граждани. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар. А сега с, започваме с изказванията от името на политическите групи, от името на НП. Господин Ланген има думата за минута и половина. Благодаря, господин председател. Започвам с думи на благодарност към докладчика спорихме за финансирането и в крайна сметка с доста голямо мнозинство се наложи е, едно определено виждане в Комисията по промишлеността. Литва трябва да изведе от експлоатация АЕЦ Игналина 780 милиона са необходими. Става дума за един проект общо от 5 до 6 милиарда и сега предстои всъщност съхранението и погребането на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. Е, ще трябва обаче да порицая комисията. Комисията е, предлага 552 милиона само. 780 е, милиона иска Литва. Ние в крайна сметка се съгласихме с това искане на литовската страна, защото то е базирано върху едни много разумни и коректни изчисления министъра на енергетиката на Литва, докладчицата и докладчиците в Сянка водиха преговори и а, с политическите групи ние тук в парламента се споразумяхме за един компромис, така че ние ще гласуваме за този доклад, но все още оставят редица въпроси без отговор. Благодаря. А сега от името на социалисти и демократи ще говори господин Корумбашев една минута господин председател. нека да отбележа че нашето предложение включва и финансирането да бъде вместо предложените от комисията осемдесет съфинансиране да бъде на ниво. осемдесет и шест позволете ми да изкажа своята благодарност както към основния докладчик госпожа хармс така и към господин вернер ланген защото ние имахме отлична съвместна работа както по отношение на досието за литва така и по отношение на досието за българя словакия и съвместния изследователски център на европейския съюз. искам да откроя предложението за това съвместният изследователски център да разпространява в бъдеще знанията които са придобити при процеса на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения също така искам да отбележа болката която имаше в обществата в тези държави при приемането им в българя в словакия и в литва и също така да отбележа че искаме комисията и съветът да вземат сериозна бележка от увеличената сума която ние предлагаме от седемстотин и осемдесет милиона евро тъй като със сигурност има едно нещо с което не може да се правят компромиси а именно ядрената безопасност. благодаря ви. Благодаря. Има четирима литовски колеги, които искат думата от името на групата на ЕКР. Ще чуем господин Томашевски за минута и половина. Господин председател, днес обсъждаме регламента на съвета – по отношение на извеждането от експлоатация на АЕЦ в Литва. Това е важна тема. Всички искаме в Литва да има най-висок стандарт е, безопасност. Извеждането от експлоатация е изключително важно в това отношение, най-вече заради техническите характеристики на въпросните реактори. Има два реактора, проектирани в Съветския съюз от типа, който имаше в Чернобил. Комисията приближава кулминацията на тази програма. Става дума за реактори с графитени забавители. Това е важна, важен и много труден процес. Ако няма средства, той ще бъде забавен и затруднен. Впоследствие отлагането ще доведе до още по-големи разходи и само ще застрашим ядрената безопасност в Европейския съюз. Реално в Литва ние не можем да се справим с разходите, които трябва да направим. Литва така или иначе си навлече допълнителни разходи, свързани с извеждането от експлоатация. Допълнително този АЕЦ беше най-големият работодател в региона. И в момента, поради затварянето на централата, има огромна безработица там. Това също натовари бюджета на местните власти. Необходимо е да се окаже подкрема на Литва за извеждането от експлоатация. За това трябват повече средства. Благодаря. Благодаря. А, сега господин Ропе от името на Зелените. Комисар... Благодаря, господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Позволете ми още веднъж да изразя благодарността си на колегата Ребека Хармс от групата на Зелените. Много се радвам, че доклада за а, Игналина беше възложена на нея, защото тя е една от най-силните парламентаристи по въпросите за ядрената енергетика. Жалко, че комисията ИТРА не подкрепи този доклад, защото ангажимента към тази програма намалява, щеше да, да увеличи литовски търговския принос. Литва сега в момента дава 14% от разходите. Много се радвам, че комисията ИТРЕ подкрепи идеята да се дадат повече от 100, 200 милиона допълнително за извеждането от експлоатация. По-голямото финансиране се дължи на девалвацията, която беше предвидена от националните и международни експерти. Регионални, социални, демографски проблеми има в този регион. Аз бях кмет на региона на Игналина и съм запознат с ангажимента поет от Литва да се справи с безработицата. Обществените служби в района са проблематични. Позволете да ви привлека вниманието, колеги, на факта, че гласуването, което ще бъде утре, ще бъде сигнал за доверието, което гражданите ще покажат доверие към нас и към Европейския съюз. Благодаря, казва председателя. И сега ще господин Глога, минута и половина. Благодаря ви. Благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка. Досието е много важно. Много важно е и предложението за увеличаване на финансирането и се надявам, че и комисията ще подкрепи в крайна сметка тази сума. Изключително важно за Литва е това решение и съотношението на съфинансиране. Типа реактор е същия като Чернобил – е, необходимо е да намерим е, съответните финансови средства е, и да напреднем в това мащабно начинание. Хората търпят много лишения в момента и много щети. 86 към 14 е настоящото съотношение на съфинансирането и се надявам, че комисията ще подкрепи запасването му. Благодаря, е, господин Гога. Желаем ви е, успех. Господин Балчитис, една минута. Благодаря, господин председател. Аз лично също искам да благодаря искрено на докладчика, госпожа Ребека Хармс, както и на цялата политическа партия и докладчика в сянка, господин Петър Корумбашев. Благодарен съм и на другите политически групи, които проявиха разбиране към ситуацията в Литва и ни подкрепиха в тази трудна задача да подсигурим извеждането от експлоатация на този АЕЦ. Успяхме да осигурим ангажимент в рамките на следващата МФР. Извеждането от експлоатация не е предизвикателство само за Литва. Това е бреме, което тегне на целия Европейски съюз. И ние трябва да се справим с това предизвикателство, тъй като сме отговорни за безопасността на хората. Литовския, литванския народ има доверие на Европейския съюз. Ние поехме известни а, ангажименти, а, които а, а, споделят и те с а, протокол 4. А, сега обаче има опити да се намали а, а, процента който а, отдава Европейския съюз. Много се радвам, че Европейския парламент настоява да се увеличат средствата, за да може да се изведе от експлоатация този, тази огромен ЕЦ. Благодаря. А сега господин Уручев има минута и половина. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, уважаеми колеги, приветствам регламента и направените от докладчика госпожа Хармс добри изменения – за продължаване на подкрепата от европейския съюз на програмата за извеждане от експлоатация на аец игналина. предложените седемстотин и осемдесет милиона евро за следващия период представляват адекватно финансиране за програмата съобразено е с експертното мнение и удовлетворява реалистичните графици за изпълнение на огромния обем дейности. важно е да се подчертае че не трябва поради недостатъчно финансиране да се допуска прекъсване на дейностите в един сложен етап на обезвреждане и демонтаж на двата реактора за да се предотвратят рисковете за ядрената безопасност и радиологичните опасности за региона и за цяла европа. не споделям тезата че по голямото съфинансиране от страна на държавата членка би довело до по ефективно използване на средствата подкрепям запазването на сегашното разпределение на финансирането от европейския съюз и литва за да се запази на осемдесет и шест и четиринадесет процента съответно. всяко увеличаване на съфинансирането би представлявало значителна финансова тежест за страната не е справедливо за населението и би уронило репутацията на европейския съюз в изпълнение на поетите задължения пред Литва за извеждане на АЕЦ „Игналина“ от експлоатация. Благодаря за вниманието. Благодаря. Сега давам думата на колегата Гресле за една минута. Благодаря ви. Е, Комисията за бюджетен контрол е, е, е, е посещавала и трите е, електроцентрали, които трябваше да бъдат изведени от експлоатация на последно място Игналина. Е, поддържам мнението, което колегите вече изразиха. Е, трябва да ви кажа, госпожо комисар, че и Комисията за промишлеността и Комисията за бюджетен контрол е, обединиха усилията си, е, започна е, работа по обществената поръчка, по обявения търк. След това имаше един период, в който първоначалното подбранното предприятие трябваше да се смени с ново и Игналина на практика претърпя вече един такъв период, в който бяха спрени работите. И така трябва да ви кажа, че е, доста пари отидоха на вятъра и затова сега не бива да пестим. Е, две изказвания е, са постъпили във връзка с процедурата за спонтанни изказвания. Господин Поспешил е първият оратор. Благодаря, господин председател. Внимателно съм проучвал този случай и съм убеден, че исканията на Литва са напълно оправдани. Трябва да запазим процентите на съфинансиране. Трябва да оставим 14% за Литва, защото ако променим този процент, това ще доведе до изключително отрицателен имидж на Европейския съюз като цяло. Наясно съм с това как бившите комунистически страни така или иначе не ни възприемат добре. Политическото измерение на целия този случай е много по-важен от парите, за които става дума тук. Не бива да забравяме фактите. Народа в Литва трябва да ни възприема като орган, който стои зад обещанията си. Благодаря. Благодаря. А сега господин Мариас иска думата за една минута. Благодаря, господин председател. Да, наистина е много важно Игналина да бъде изведена от експлоатация. Това са стари реактори от типа на Чернобил. Това се случи и в Словакия и там беше прият сходен подход, както и в България. И аз мисля, че съхранението на радиоактивните отпадъци ще бъде проблем и за България. Радиоактивният материал а, всъщност се дължи на извеждането от експлоатация от Литва. Къде ще бъде съкрате, къде ще бъде съхранен в Скопие, в Косово. Трябва да имаме отговор на това. Много е важно да знаем къде ще бъде съхранен радиоактивния отпадък. И госпожа Хармс, опасно е това, което се случва в Турция. Там има една много опасна централа. И е, не може също така Европа също така ще е, трябва да даде средства и за е, извеждането от е, е експлуатация. Госпожа Юрова, имате думата. Господин председател, уважаеми е, депутати, благодаря ви за коментарите. Европейския съюз е, от години вече подпомага а, е, тази програма и е решена да спази ангажиментите си, а, които са очертани в договора за присъединяване на Литва. Програмата за извеждане от експлоатация има своя график, който продължава до 2038 година. До тогава всички а, инсталации трябва да са а, демонтирани и а, радиоактивните отпадъци трябва да са погребани. На базата на този график, предложението на комисията покрива всички нужди а, за тези дейности до 2027. Вие призовавате да се увеличи бюджета. Не мога да ви обещая нищо за момента. Нямам. А, правомощията да го направя, но ще информирам своите колеги за това, което чух днес в този дебат. Накрая, искам да благодаря на парламента за отдадеността, с която работи по финансовата рамка, свързана с тази програма. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар. А сега давам думата на госпожа Ребека Хармс, докладчик. Äh, Ще ми позволите, може би, е, да кажа едно изречение, е, насочено към е, моята колежка госпожа Гресле. Да, демонтирането в крайна сметка и то сигурното безопасно демонтиране е альтернативата на една зелена ливада там, която много често се пропагандира в Германия, нали? Казва се, е, дайте да е, демонтираме, да отстраним, да погребем радиоактивните е, отпадъци, само че обикновено в други страни и тук да стане зелена ливада. Така че това не би трябвало да се случва по отношение на Литва, според мен. Господин Ланген говори за финансирането и за това, че така своеволно се променя а, стратегията от страна на комисията. Посещенията в Литва, които ми показаха съвсем ясно, че а, там действително имаме един надежден партньор а, и че а, Литва се доверява на Европейския съюз и на комисията и а, комисията също гласува доверие а, и гледа на Литва като на надежден партньор. Така че и съветът ще трябва да докаже същото доверие и същата нагласа към Литва, като към надежден партньор. Благодаря на всички за подкрепата. И така, благодаря на всички, които участваха в тази дискусия. Приключваме с разискванията. Утре ще бъде гласуването. Трябва да ви информирам, че от 9 до 14 и от 14 до 18 часа ще продължат утре заседанията на пленарния състав на Европейския парламент 17 януари. Желая на всички лека нощ. Приключихме за днес. Благодаря.